Dear colleagues, колеги, dear colleagues, I think that we can... Мисля, че може да започнем нашето заседание днес. I start immediately with item 2 in our Ще започнем с точка 2, а именно приемане на дневния ред. Получих една молба за промяна на дневния ред. Е, НП моли да отложим гласуването по доклада Право на вода, доклада на госпожа Боян. Ако няма, госпожа Бойлан, имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е много разочароващо. Всички колеги, които, особено за колегите, които работиха по доклада, това е първия успешен доклад на ЕКР. Ние разбираме опасенията на групите за времевия график, но ние, ние държим на гласуването просто за протокола и, и поради такива причини. Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Естествено, аз разбирам желанието на докладчицата. Е, искахме да гласуваме бързо, но моля ви за разбиране на нашата позиция. Това е първата, това е първата гражданска инициатива, която третираме тук и в пленарна зала и общата ни цел би трябвало, да, би трябвало да е да получим общи, да постигнем общи компромиси. Е, доклади по собствена инициатива не е практика да се обсъждат в пленарна зала, но политическите групи нямаха време за изменения и докладчицата може да предложи изменения, ако има нови научни достижения. Това не се очаква. Този доклад бе разпределен още през септември и още през септември номинирахме докладчицата. Доколкото разбирам, миналата седмица имаше две съвещания на докладчиците в Сянка. Нашата докладчица обаче е болна за сега, за, за момента, в, в момента и за това молим за отлагане само за три седмици. Бихме искали този доклад към гражданската инициатива. Искаме да подкрепим този доклад, но тъй като нашата докладчица е болна и не може да представим нашите изменения, искам да помоля да изчакаме три седмици, за да постигнем по-широки компромиси. Би било лош сигнал докладът да бъде прият в комисията с два гласа повече, а в пленарна зала да бъде отхвърлен. Тогава този доклад ще бъде критикуван още повече. Трябва ни широко мнозинство, за да може да удовлетворим очакванията на гражданите. Затова моля колегите да гласуват за отлагане на гласуването с, с три седмици. Госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председател. Аз Разбирам важността на въпросния доклад, осъзнавам изцяло и трудностите, които е изпитала ЕНП с обмена на информация по време на преговорния процес. Вече две седмици работим по компромисните изменения, но така или иначе, ако все пак има политическа воля в нашата парламентарна комисия да продължим и да достигнем до пленарно гласуване, смятам, че трябва да изпълним тези очаквания. Смятам, че можем да гласуваме днес и да поемем ангажимент да намерим регламентарен механизъм за провеждане на последващ дебат – ако е необходимо да се додоговаряме ме политическите групи преди обсъждане в пленарна зала. Благодаря. No. Добре, ако няма други колеги, които да искат думата, а, има госпожа Конечна. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да подкрепя докладчицата тя работи по този въпрос почти цяла година. Е, свързва се с много хора, граждани, експерти извън парламента и тези хора всички чакат приемането на доклада. Винаги може да се случи някой да отсъства по време на преговорите, по време на гласуването, но така или иначе, ние работихме 10 месеца по този доклад. Много порито работихме. И за това искам да окажа уважение към всички от тези, които очакват нашата реакция и подкрепят тази инициатива. Трябва да им докажем, че Европейският парламент уважава техните желания и, под, и ги подкрепя. Така че, моля ви, нека не отлагаме. Няма да е честно да, да не е честно тази молба за отлагане да постъпва един-два часа преди гласуването. бе трябваше да помолят за отлагането по-рано, а не тази сутрин. Така че, уважаеми колеги, нека подкрепим молбата да гласуваме днес. Благодаря. Аргументите са, че трябва да се отнесем сериозно към доклада и аз съм съгласен. Алде се отнася много сериозно към доклада и точно за това искаме да отложим гласуването. Какво се случи миналата седмица? Ако приемем доклада тук в Енви, той ще бъде отхвърлен в пленарна зала – ако вземаме тази инициатива на гражданите сериозно, трябва да отложим гласуването. С това са само три седмици. Това не е нищо. Благодаря. Чухме двама за, двама против. Сега ще гласуваме. Имаме още един колега, който иска да се изкаже. Матиас няма да дискутираме повече. Аз имам друго решение. Да имаме почивка за две минути. Докладчицата и докладчиците в сянка да се свържат, да помислят и тогава ще вземем решение. Това беше моето предложение. We want okay for two minutes of break. Добре, две минути пауза, но след това ще гласуваме. Dear colleagues, колеги, искам да ви помоля да се върнете отново на местата си. Dear colleagues, Okay, we can start. Така, колеги, да започнем. Ще гласуваме за отлагането на гласуването. Става дума за гражданската инициатива Право на вода. Ще гласуваме електронно, моля. Кой е за? За отлагането. Моля, гласувайте за Колегите, които гласуват за, гласуват за отлагането. Който гласува не, гласува против отлагането. Everybody have voted? The vote is closed? Ha. No postponed. Okay. We have to vote. И така гласуваме. Извинявайте, прибързах с заключението си, като казах, че няма да се гласува. Гласуваме сега. Okay, we can start with uh, the vote on novel food. Започваме гласуването по новите храни. Първо четене преговори с съвета. Моля, гласувайте сега. Гласувайте електронно, гласуваме за новите храни. Everybody had voted. The vote is closed. Край на гласуването. Прието. А сега преминаваме към доклада за, казини, за казините. Тук също има само едно гласуване. Споразумение на първо четене, моля, гласувайте електронно сега. I have one green more. Има един колега от зелените в повече. Край на гласуването. Прието е. Благодаря и поздравление за докладчика. So, simple battle is finished, <laughs> now complicated one on... И така, лесните неща минаха, останаха сложните. Искаме поименно гласуване по всички компромиси. Добре. Нека одобрим. Нека гласуваме по това искане. Ще гласуваме електронно. Кой подкрепя кой, кой подкрепя поименното гласуване, моля да гласува за, който е против, да гласува против. Has everybody voted? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Ще имаме поименно гласуване по компромисите. First Първи компромис, компромис номер едно. Гласуваме електронно, моля. Everybody voted. Vote is now closed. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 32 за. 31, извинявайте, Салдини. А, кой е за? Не виждам ръцете ви, колеги. Дайте знак с ръце. Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено е. Тебе 1 5 и 6А, не се гласува 5 и 6 за против, отхвърлено е. Искате да проверим? Проверяваме 5 и 6. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Трудно е да отгадна, ако не давате знак с ръце. 5 и 8. За. Против. Въздържали се. Прието. Тридесет и две на Гарсия. За. Против. Отхвърлено. 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Чекайте. Vote is now closed. Край на гласуването. А, адаптит. Приема се. Тридесет трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Моля да проявявате разбиране за първи път председателствам гласуване. 34 сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка за всеки случай. Край на гласуването. Приема се. 36. то Кой е за? Против? Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 5.1а, 5.7, 5.10а не се гласуват. Компромис 9 сега. Кой е за? Vote is now closed. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 45-то. Изменение на Фронце Педичини и Еви. Кой за? Против? Отхвърля се. 17, 5 и 17. Кой за? Против? Приема се. 5 и 1 Б. Кой за? Против? Въздържали се? Приема се. 5 и 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 10 по на гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Все още не. Всички ли гласуваха? Край тогава. Приема се. 54-то изменение. Всъщност, извинете, 14-то сега. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха по компромисно изменение 14? Край на гласуването. Приема се. 54-то сега на Салвини. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 55-то. Разделно гласуване. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Проверка. Closed. Край на гласуването. Да, така е. Този път оцелих. Петдесет и седмо на капуто. За, против, въздържали се, приема се. 58 пак на Капуто, за, против, въздържали се, приема се. 59 бе оттеглено. Сега 62, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 първо за, против, въздържали се. Проверка за всеки случай. And what is closed? Край на гласуването. Приема се. 60-то, кой е за? За 60-то гласуваме. Против? Въздържали се. Приема се. 63-то. То отпада. 64-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. Е closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно, гласу... Компромисно изменение 13 по именно гласуване. Начало. Край. Приема се. 11. Поименно гласуване. Начало. Начало. Край. Приема се. 73 то сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим. What is closed? Край на гласуването. Отхвърля се. Пети 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега и 80. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 81. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 82 с устно изменение. Има ли някои възражения за устното изменение? Не. Гласуваме тогава за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 12 За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер 12. Поименно гласуване. Начало на гласуването. What is now closed? Край на гласуването. Приема се. 83-то. Кой е за? Извинете, 93-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 94-то. За? против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за всеки случай. Начало на гласуването. Closed. Yes. No. А... Край на гласуването. Приема се. 16 но компромисно изменение. Поименно гласуване. Начало. Край. Приема се. 9-3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение номер 6. Поименно гласуване начало. Край. Приема се. 97 на Гарсия Перес. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 98 за. Против? Въздържали се? Проверка. On what is closed. Край на гласуването. Приема се. 100. Изменение номер 100. Кой е за? Против? <laughs> I <laughs> have my doubts, <laughs> abstentions. Проверка. Клод настоява за проверка. Um, is closed. Край на гласуването. Приема се. 101. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5.9. и 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5.11. и 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102 на Гърлинг. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 103 на Турмес. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5 и 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение номер 2. Разделно гласуване начало. Край. Приема се. 105 за. 105 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 20а. А, извинете. Проверка на 106. Начало. 106. Край. Отхвърля се. 5.20а. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 5.22. За? Против? Въздържали се, приема се. 122 на капуто. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Проверка за всеки случай. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 3. по именно гласуване начало. Край. Приема се. 127. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис изменение номер 4 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край. Приема се. 137. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Проверка искате? Добре тогава. Край на гласуването. Приема се. 139. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 5.20b. Кой е за? Против? Въздържали се. Проверка. Извинете, отхвърля се. What is closed? And ah, that is adopted. Компромисно изменение номер 7 за поименно гласуване. Кой е за? Край на гласуването. Приема се. 5 и 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка. Closed. Край на гласуването. Приема се. По-високо трябва да си вдигате ръцете, иначе не ви виждам. 148 на Фария. За, против, въздържали се, отхвърля се. 149. За, против, въздържали се, приема се. 150. За, против, въздържали се. Проверка. Крайна проверката. Приема се. 151. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. is closed. Край на проверката. Приема се. 5.19. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5.15. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверка за всеки случай. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 8. Поименно гласуване. Кой е за? Начало. Край. Приема се. 162 на извинете всъщност, 15, компромисно изменение номер 15 по именно гласуване начало. Край. Приема се. Сега 162 на Гърлинг. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 163 за против, въздържали се, проверка. Край да гласуването. 165. Приема се. 165. то Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 5 и 23. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 5 и 14, кой е за, против, въздържали се, приема се. 167 на Гърлин, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 173, кой е за, против, въздържали се, Отхвърля се. 171. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 170. За. Против? Въздържали се. Приема се. 168. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 172. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 169. За 174. Сега, 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 176 за. Adopted. Приема се, приема се. прието. Сега 176. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 177. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 178. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 180. За? Против? въздържали се, приема се. 181. За, против, въздържали се, приема се. 179. За, против, въздържали се, проверка. What is closed? Край на проверката. Приема се. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега минаваме към 5 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 5 24 за. Против въздържали се, приема се. 5,25, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Проверка всъщност преди това. Начало на проверката. Край. Приема се. 197 на Гърлинг. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 198 кой е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 200, номер 200. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка. Е, closed. Край на проверката. Да, прави бяхте. Приема се. 201. Кой е за? Против?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 ДД 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 222. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 98, 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение номер 5 по имено гласуване начало. Край. Приема се. Двеста и Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 232. И същото се отнася за 9-10. За, против, въздържали се, приема се. 9-11 за, против, въздържали се, приема се пети, пет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 233 на Гърлин. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 234 за. Против. Въздържали се. Приема се. 235 кой е за? Против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 244 кой е за, против, въздържали се, приема се и отхвърля се, извинете, 245 за, против, въздържали се, приема се този път, 9 Closed. Проверка. Приключваме проверката сега по 245. Отхвърля се. 912. 9-12 за, против, въздържали се, приема се. 9-14 за, против, въздържали се, приема се. 9-17 за, против, въздържали се, приема се. 246 кой е за, против, въздържали се. Проверка. Closed. Край на проверката. Приема се. 247 с устните изменения. 248, извинете, има ли възражения? Няма, така че минаваме към гласуване за разделно по първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. No. it's compatible. Uh, no, you can go. Uncertainty? Има известна неяснота, казва председателят. Гласуваме обаче за второ, втора част. 248 също сега има ли възражения за устните изменения? Не. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 249 кой е за? Против? Въздържали се? Въздър... Приема се. 251 за?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 против, въздържали се, приема се. 9C. А за, против, въздържали се, приема се. 9D за, против, въздържали се, приема се. И 9E е. за, против, въздържали се, приема се. 9G, G, за, против, въздържали се, приема се. 9H, за, против, въздържали се, приема се. 9 латинско и, за, против, въздържали се, приема се. 9J за, против, въздържали се, приема се. 9L за, против, въздържали се, приема се. Шестнайсто за, против, въздържали се, проверка. Close. Край на проверката. Отхвърля се. 17-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка. Нека да проверим 17-то изменение. Начало. Край. Приема се. 13-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Това всъщност отпада, защото 17-то отпадна. 19 сега. 19 гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, did you ask for... Искате да вземете думата? Не, не искате. Добре, минаваме по-нататък. И електронно поименно гласуваме за целият доклад. Начало. And what is now? Close. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. If you want to leave, please speed up. Моля ви, побързайте да тръгнете, а останалите продължаваме. colleagues, we will we, we have to continue with, with agenda. Колеги, продължаваме с дневния ред, е, така че тези, които тръгват, моля ви по-бързо. despite the, the, the chats among you, we will continue with въпреки, че някои колеги продължават да говорят, ще продължим с обмен на мнения за намаляване на замърсителите от превозните средства. Ще дам думата веднага на докладчика Алберт Дес. Благодаря, господин господин председател. Уважаеми колеги, това досие го бях приел от бившия колега Дона Сулман и искам да споделя следното. Най-напред за емисиите в реални условия и за вановете, за тях трябва да изчакаме регулирането. е, това се налага, за да изработим съответните си концепции. Без това не може да отговорим на въпросите за праговите стойности на емисиите. Не може и да, премис... да помислим за разширяването на обхвата на директивата. Едва когато имаме отговор на емисиите в реални условия, може да стъпим на тези данни и да вземем решение. Вероятно това ще се случи през септември. Що се отнася до аспектите за праговите стоености на метана и разширяването на обхвата на регламентите, мога да кажа, че в момента метановите емисии – в рамките в рамките на всички въглеводороди са ограничени като съдържание в регламент 750. Така че няма нужда тук да действаме, тъй като всички въглеводороди и техните емисии са ограничени от съответната прагова стойност. Комисията иска обаче адаптиране. Аз съм против, защото адаптирането на праговите стойности може да се случва само в рамките на процедурата по съвместно взимане на решение. За момента има подкрепа, имам подкрепа на докладчиците в Сянка за моята позиция. В същото време трябва да има и решение по праговата стойност на водорода, а също така и включването на метановите емисии в въглеродните емисии за ванове. Е, това включване, според мен, трябва да бъде забранено. И трябва да се излезе с препоръката да се избягват метановите емисии. Дискусията по въпроса за въглеродните емисии трябва да вземе предвид и становището на промишлеността. Всички, целият бизнес работи за постигането на заложените цели до 2020 година. Има разпоредба на ОНЕ е, номер 115. Е, разпоредбата залага прагови стойности за въглеродния двуокис. Тези разпоредби обаче не са обвързващи. И така по принцип е възможно да ги вземем предвид. На този фон изваждането на параграфа за метан и адаптирането на въглеродните емисии е разумно. Разумно е тези параграфи, значи да се премахнат. Трябва да се помисли и за целите след 2020 година. Що се отнася до бензиновите, бензиновата употреба, мисля, че може да заложим съответно, съответни цели. Независимо дали става дума за а, моторите или за колите. Тук мога да пост... тук съм отворен за компромиси. Що се отнася до разширяването на обхвата до 7,5 тона, смятам, че трябва да дадем възможност на бизнеса да изрази своето мнение и тук съм готов да говоря с докладчиците в сянка от политическите групи. Смятам, Говорих с председателя Лавия и смятам, че гласуването може да се случи през септември. Това е много техническо досие, както виждате и при моето изложение, така че имаме нужда от повече време и ще съм благодарен, ако го имаме на разположение. Трябва да постигаме, да изработим компромиси, така че предлагам ще гласуваме през септември. Освен това, комисията ще излезе със становище по емисиите в, реално, в реални условия. Мисля, че няма да загубим време, ако гласуваме през септември. А, в пленарна зала доклада така и така може да влезе до края на годината. Благодаря на докладчика. Сега е ред на докладчиците в сянка. Ще чуем изказванията им. Благодаря, господин председател. Искам да реагирам на нещо, което докладчикът каза преди малко. Радвам се, че той е готов за компромис по някои въпроси. За съжаление, не споделям неговият оптимизма му за това, че ще можем да свършим задачата до септември и нямаме гаранции, че акта ще влезе през септември. И така, няма да има акт, който да има съответно действие, а някои други ще бъдат отложени. Моето опасение е, че е, отлагането ще бъде толкова дълго, че ще се стигне до противоречия с първоначалната позиция. За това, тъй като нямаме гаранции за това, че приемем акта до септември, шест бележки в тази връзка – тези бележки са много важни за акта, който обсъждаме. Няколко думи за метана. Метана е известен като парников газ. Може да има предложение да не го включим в категорията замърсители, но той трябва да влезе в замърсителите, които се намаляват в бъдеще. И не можем да допуснем неограничени емисии от метан. Ако го изключим от лимитите за замърсителите, няма да има информация за гражданите и потребителите в следващ Тият преглед на регламента за въглеродния двуокис може да се вземе предвид. При това има нужда от оценка на въздействието, за да се види доколко това е възможност за реализация. Има нужда от ясна оценка на въздействието с конкретни резултати. И затова има нужда от, от обикновената законодателна процедура. След това идват а, а, емисиите на азотен двуокис но 2 Определенето на допълнителна лимитна стойност може да реши някои проблеми. Въвеждането на такава стойност обаче трябва да мине през обикновената законодателна процедура. Ние държим на, на тази процедура, за да можем да оценим внимателно ползите и недостатъците. Третата точка са на емисия с ниска температура за на въглеродните е, въглеводородите за сега няма лимити за емисиите на азотни окиси. Препоръчваме препоръката на прегледа на тези лимити да се предхожда от преценка за въглеводородите. Следващият въпрос е сертификацията за емисии Подкрепяме идеята да се намали бремето за отраслите, като евентуално можем да включим някои разпоредби за тежкотоварните и лекотоварните камиони. Но има предложения на комисията за масата да се увеличи до 5000 кг. Ние обаче не можем да съгласим с това. Държим на максимум от 7500 кг. Следващата бележка е за инсталациите и намаляването на потреблението на гориво. Тази възможност не се използва достатъчно добре. Обсъждат се някои е, нови системи за е, гориво. Комисията заяви, че е, потреблението на горива може да се навли с 2 до 3%, ако се монтира съответен индикатор на таблото на всички автомобили. Според нас въвеждането на едно такова изискване е определена полза и плюс на, на системата за ограничаване на емисии. Системата трябва да отговаря на условията на управление на моторните превозни средства и когато има предложение за намерение, те трябва да вземат предвид реалните условия за управление на МПС в градските среди. Е, е- Благодаря, каза господин Дърман. Аз мятам, че по принцип е, с, това е, с, с този регламент се движим в правилната посока и уважаваме желанието на бизнеса и на производителите. Имаме, ние подкрепяме гъвкавостта за биопроизводителите и подкрепяме типовото одобрение и изискванията за него. Също така бихме искали да обсъдим границите 7,5 тона или 5 тона. Смятаме, че гъвкавостта тук може да, с нея може да се злоупотребява от страна на производителите. Много важно е също така да избегнем тези скъпи производства, така наречените. Е, ЕКР смята, че комисията трябва да взима решенията в общата процедура за взимане на решенията, общата законодателна процедура, а не да взима решения чрез делегирани актове бихме искали да намалим тези актове за комисията. Освен това, смятаме да помислим за последствията за прекласифицирането от страна на комисията на типовете превозни средства, например, да бъдат включени тези, които се движат с природен газ защото техния, техните отработени газове, емисиите е, от тях трябва също да се вземат предвид. Предлож, предложението за заличаването на разпределението, предложено от комисията, според нас трябва да се преосмисли резервирани сме към него. Имаме собствено предложение за, по отношение на измерването на употребата на консумацията на гориво. Смятаме, че, е, тези, че измерването на гориво е разумно при тежкотоварните е, превозни средства, но не е разумно за леките превозни средства. Това ще наложи на производителите на леки коли иванове допълнителни разходи. според нас предимствата за околната среда ще са малки, а натоварването за економиката ще е голямо. Да се чака до септември, според мен, а, това е съвсем разумно предложение. Тогава комисията може да излезе наистина с предложение за емисиите в реални условия в... и тогава да стъпим на това предложение. Във всички случаи се радваме на бъдещото сътрудничество. Thank you. Now for all the Miss Meissner, Miss, mm, uh, Благодаря, госпожа Майснер Алдер. Благодаря ще се изкажа от името на нашият докладчик в Сянка, който не можа да присъства днес и след това ще добавя няколко мои коментара. Благодаря на докладчика и на другите докладчици в Сянка за добре свършената работа. Предложението за ограничаване на емисиите от МПС е, беше обсъдено на е, съответните изменения – Приветстваме доклада и той е изключително важен за Европа. Моторните превозни средства а, оказват сериозно влияние върху качеството на въздуха, особено в градовете. Технологията се развива, а не бива да изоставяме с политиката за намаляване на вредни газове. Трябва да има комплексен подход, на който да е, е справедлив и да не противоречи на целите на производството. Нашите опасения съвпадат с някои на другите групи, като например въвеждането на еквиваленти за въглероден двуокис и азотен двуокис не са чисто технически въпроси трябва да имаме достатъчно информация преди да вземем съответните решения и да не даваме карт бланш на комисията. Има съответни лимити за това се питам дали има нужда от нови лимити за азотни офиси. Целта е да се намалят вредните емисии от превозните средства. Важно е да се мине през обикновената законодателна процедура, защото тя е, е най-демократичната процедура и да не оставяме правомощия на комисията. Има възможност за оживени дискусии между групите. Ще добавя още две неща Съгласни сме с предложението за отлагане до като комисията свърши своята задача по тестовете, за да имаме достатъчно резултати. Второто допълнение е повечето от колите в момента разполагат с индикатори за потребление на гориво, И е добре е, да оставим това решение като доброволно и да се вземе от производителите. Благодаря, не виждам докладчика в сянка от левицата. Има ли някой от зелените? Аз имате думата. Благодаря на господин господин председател. Аз съм тук на мястото на Ги Тейлър, който не можа да дойде за това заседание. Ще представя аргументите на колегата, а ще направя и свои коментари. Докладчикът знае и това беше казано от него няколко пъти. Отнасяме се критично към предложението. Целта е намаляване на емисиите от превозните средства и нямаме чувството, че целта се постига. Това е така поради гъвковостта на механизма, който се предлага и ако е остане текста така, нека комисията да промени заглавието, защото не става дума изобщо за намаляване на емисиите. Предлагаме да се промени съдържанието на текста с директивата, за да отговаря той на заглавието. Казвам това, за да знаете, че се отнасяме много критично. Има няколко въпроса, които са важни за нас. Някои от тях бяха споменати от колегите. Има нужда от задължителни изисквания за индикаторите за потребление на гориво и е, комисията е, постоянно настоява на оценката на въздействието и с изненада разбираме, че тук комисията не следва заключенията на своето проучване. Може би това са желанията на производителите. В оценката на въздействието се казва, че този подход е много ефективен за намаляване на емисиите. Е, трябва да има задължителност за въвеждането на показател за потребление на гориво. Вторият коментар подкрепляме предложението на докладчика да се отложи гласуването в нашата комисия, защото това е пряко свързано с увеличаване на масата и увеличаване на обхвата на инструмента. Изглежда добре, ако се увеличат килограмите за тежкотоварните автомобили, но основният въпрос е за тестовете. Има такива за тежките, тежкотоварните автомобили, но няма за лекотоварните. Ако този въпрос не се реши, той не можем да вземем решение за приложното поле. А това е политически въпрос. Ако няма ограничение за лекотоварните автомобили, не виждам смисъл от акта. Не знае дали това ще може да бъде направено в септем, през септември но тези въпроси са обвързани и не можем да ги разделим, така че трябва да изчакаме, докато се вземе решение за тестовете за реално използване управление на автомобилите. Има и някои други въпроси, които бяха споменати от колегите. Три аспекта. Ние сме против изключението за автомобили на природен газ, метан, не, не виждаме смисъла от такова изключение. Както беше казано, се отнасяме критично към някои от делегираните актове, защото те касаят не технически въпроси, а политически теми. Определенето на лимитите трябва да минава през нормалната законодателна процедура, а не чрез делегирани актове. Третия коментар. Не подкрепяме отделен лимит за азотния окис. Защото тези окиси са в смесено състояние Надявам се, че тук сме съгласни с Казина. Това са нашите коментари. Да. Затова използвах думата евентуално, защото тя не беше включена в моите бележки. Два, двата ключови момента за, за приложното поле и а, задължителното изискване за потребление на гориво и за скоростната котия. Това е нашата позиция. Благодаря за а, комплексната позиция, а, която представихте. И ние сме съгласни с включването на метана в съединенията на въглед, заедно с съединенията от въглед водороди. Определенето на нови лимити трябва да се базира на оценка на въздействието и след оценка на качеството на въздуха на, при използването на такива продукти, които се разлагат в атмосферата. Общо сето сме съгласни, че трябва да се въведат нови ли, лимити за азота, защото знаем какъв е неговият ефект, неговият ефект върху човешкото здраве. Има съответна оценка на Европейската агенция за околната среда. Добре е тестовете да се правят в реални условия и сме против промени чрез делегирани актове, което по същество не е незначителна промяна. Следователно, Единственият изход е комисията да внесе ново предложение на базата на оценка на въздействието чрез обикновената законодателна процедура. Благодаря, колеги. Матиас. Аз започнах с Евро 6 и Евро 5, така че аз започнах с тях и докладът все още ме интересува. Имам следната мълба. Евро 5 и Евро 6. Е, по тях е, имаше специални разпоредби, е, например за линейки и други подобни превозни средства. И мълба към докладчика може би да помисли за това да отрази духа на предишното законодателство, защото ние предложихме там определени изключения. По принцип, смятам, че е, тестовете са ситуация, в която много често се лъже, махат се огледала, правят се други трикове, манипулират се резултатите. Законодателството обаче се спазва и въпреки това има злоупотреби. Но не може да чакаме вечно, за да се въведе този цикъл на изпитвания. Вече чакаме 10 години, обаче за кой септември става дума? Сегашния, този след 10 години, след 20 години. Е, господин Дес дава пример с летището в Берлин, което вечно се строи. И така, смятам, че трябва да сме последователни, да не чакаме вечно и когато се появят съответните резултати да адаптираме нашето законодателство. Това е моето предложение и моята молба за социалните превозни средства, те да бъдат изключени, защото това беше нашето предложение преди. Това е малка ниша, но за малките и средни предприятия това ще е голямо предимство да могат да произвеждат тези превозни средства. Госпожа Лукашевска, докладчик от Тран. Благодаря, господин председател. Аз естествено съм член на ЕНВИ, комисията, но също така работех по досието и в комисията по транспорт. Наистина това беше много техническо, много трудно досие. Работехме много с представителите и експертите на комисията и работихме и се свързвахме с всички заинтересовани страни, включително и с представителите на автомобилната индустрия. Искаме да разберем до каква степен предложението на комисията има влияние върху чистотата на въздуха и върху промишлеността, производството на ванове. Статистиката казва, че най-голямата най-голямото замърсяване на въздуха е именно вследствие на пътния транспорт и то на леките, които идват от леките коли. Освен това, знаем, че най-големите замърсители са дизеловите превозни средства. Преди няколко години смятахме, че дизеловите коли, дизеловите двигатели са най-добрите и са и идеални за поощряването на опазването на околната среда, но сега имаме предложението на комисията за амоняка. Сега дали бензинът е по-доброто гориво или природния газ, как да се създадат стимули за горива, за създаването на горива, които да замърсяват по-малко околната среда. Е, разговорите и преговорите бяха много трудни. Има много противоречия, по които ние сме на различно мнение. Например, праговите станици, е, извинявайте, праговите стойности, е, еквивалента на въглеродни емисии, изчислен за азотните, за азот, азотния двуокис, но смятам, че ще може да постигнем добър компромис и се надявам, че тук в Комисията по околна среда ще одобрите нашето становище, защото с него преследваме две цели. Най-напред да намалим въглеродните емисии и също така да видим как това предложение ще въздейства върху автомобилната промишленост. Желая на докладчика и на докладчиците в Сянка успех. Надявам се Да работят съвместно добре. Има обаче много резерви по предложението като цяло. Може би трябва по това досие да мислим за септември. Господин Денс. Thank you, Chair. Um, I, I, I wanted to speak because obviously this is a source. Благодаря, господин председател. Исках да се изкажа, защото това е много основен акт. Дали е възможно от държавите членки да изпълнят изискванията, които са залегнали в е, акта? Така че подкрепям е, коментара на моя колега, за да се въведат коректни стандарти за МПС. В момента има нива 22 пъти повече от допустимите разнища на азотният блок и за Ако оставим обаче е, въвеждането на акта за произволна дата, си създаваме проблем. Много е важно при тестването да се работи при реални условия. И трябва да упражним съответния натиск това да бъде направено. Много е важно да се вземе предвид е, характера на някои двигатели, използването на дизелови автомобили в градовете, където колите спират, тръгват постоянно. което още веднъж показва, че не бива да веждаме произволни дати и да преместваме проблема в бъдещето. Подкрепям идеята да включим метана като парников газ, като замърсител. За сега няма конкретни разпоредби за метана. А знаем какви са здравните ефекти от него в градовете добре е да се въведат и конкретни цели за метан, метана. Това е. Благодаря. Мисля, че сега е момента комисията да отговори на коментарите и бележките. Uh, thank you very much. Uh... Много благодаря. Бихме искали да благодарим на всички, които участват в тази в работата по този доклад, както разбира се и на докладчика и докладчиците сянка. Моят коментар би бил следният. Смятам, че той е особено важен в... прямо връзката между този доклад и доклада за развойна дейност, с който се занимава комисията в момента. тези доклади. Um, postponing this uh, can... Всички тези доклади, които са свързани с uh, газовите емисии на различни моторни превозни средства, имат винаги две лица – понякога могат да предизвикат повече вредни влияния, от, повече вредни ефекти, отколкото положителните ефекти, които ще се постигнат след тяхното въвеждане. Какво постигнахме за момента? През септември ще предприемем първата стъпка, що се отнася до пределите, до пределно допустимите стойности. Това е целта ни поне. Надяваме се, че вашата парламентарна комисия ще ни позволи с графика си да изпълним тази цел за септември. Сега, изпитанията в реални условия ще се проведат през по-нататък, до година най-вероятно и след това ще започнат да се пред, прилагат през следващите години. Очевидно е, че няма да могат да се въведат в практиката веднага още същия месец, септември. Следователно, въпросът е, искаме ли да чакаме толкова време преди да приемем законодателство по толкова важни въпроси, като азотен окис и двокис в атмосферния въздух и тяхното въздействие върху здравето. Благодаря. Благодаря сега да има думата господин Дес. Е, благодаря. Благодаря на всички колеги, благодаря на докладчиците в Сянка. Има съгласие по много точки, както виждам. Така че съм сигурен, ще се споразумеем по компромисите, така че досието да бъде подкрепено с мнозинство. Няма да отговоря на всички засегнати проблеми, искам само да обобщя следното. Ще бъде благодарен, ако успеем скоби да кажа, аз не съм представител на бизнеса, но нека се опитаме да дадем сигурност за инженерите, за бизнеса. Ако имаме прагова стойност за въглеродния двуокис в грамове, то това, тази стойност трябва да си остане непроменяема в бъдеще, сравнително в дълъг период, за да може промишлеността да планира. Сега оценката на въздействието. Това, което е, госпожа Дали каза и другите колеги, така е. Трябва ни оценка на въздействието. Установих, че нямаме стойно за делегираните актове. Но тези актове все пак означават, че ние като парламент имаме възможност за въздействие. Аз в Комисията по селско стопанство се състъпих е, именно за делегираните актове и накарах по този начин комисията да говори с нас. Ние трябва да си използваме правата, които имаме. Въпреки това, би трябвало да имаме, да, да решим въпроса за праговите стоености по процедурата за съвместно взимане на решение. Сега, за отлагането. Не става дума да отлагаме вечно от септември на октомври, от октомври на следващата година. Не, не. Не става дума за това. Става дума за административно-технически процедури. Няма смисъл да имаме една една, един списък за гласуване, който да бъде променен и да, и да, и да отложим в крайна сметка гласуването. Три години в общи линии чакахме. За това предложих колегите да имат време да се запознаят с нашите компромиси и да имаме достатъчно време до септември за това. Сега, аз мятам да гласуваме през септември и да не правим зависимо гласуването от предложението на комисията за емисиите в реално време. Господин Гроте отправи молба към мен. А, естествено, трябва да помислим за производствените разходи, на вановете и леките автомобили. Сега за метана. Разбрах от руски инженери, че метан се отделя в огромни комичества в станции за добиване на природен газ. И това е изпускане на метан неконтролирано и това е естествено в ущърп на околната среда. Така че да видим проблема в цялата му, в цялостното му измерение, мисля, че в този смисъл ще може да постигнем нещо разумно, като компромис. Аз съм във всички случаи готов да говоря с докладчиците в сянка. Сега за уреда за измерване на употребата на гориво. Мисля, че това е разме... разумно. Има отклонения в уредите, но то е около 2-3%. Техниката не винаги е коректна, обаче тенденцията е ясна. Дали харча повече или по-малко, това е важно според мен за хората. Опасявам се обаче от по-ефтините превозни средства. Е, там трябва да видим какви ще са производствените разходи. Тук може да помолим, да помислим за доброволното въвеждане на тези е, уреди. Но във всички случаи съм убеден и вярвам, че ще постигнем добри компромиси. Само единствената ми молба е времевия график да го заложим за септември. Благодаря. Имаме ли то по точка разни нещо? Нямаме. На 15-16 юли в Брюксел е следващото ни заседание. За днес приключихме работа. Благодаря ви.